Good afternoon. Добър ден, дами и господа. Откривам заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Дневният ред е разпратен на 11 януари. Има ли забележки по дневния ред? А, няма. В такъв случай дневният ред е прият. Имам да направя няколко съобщения. Беше обявено заседание на координаторите в 5.30, но то ще се проведе утре. А, утре в 11 и половина. Под точки 10 и 11 от дневния ред, освобождаване на агенциите от отговорност, освобождаване на отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. То ще се, с тези точки ще разгледаме на 24 януари след обед. 12-та точка от дневният ред, което трябваше да разглеждаме утре след обед, ще бъде разгледана в 5 след обед. Утре. А, моля, отбележете си тези пробени в дневният ред. Имаме превод на значителен брой езици имаме нова помощничка на секретарята, госпожа Карел Хорс. Така ми добре дошла. Заседанието се а, е, излъчва на живо по интернет. Добре дошла. И сега стигаме до трета точка от дневния род. Избиране на бюро на комисията. Процедурите са описани в документите, които са ви раздадени. Целта на нашето заседание е да изберем бюро, последният начин. Първо председател и след това заместник председатели. Преди всичко трябва да видим има ли кворум. Аз преброих присъстващите и отбелязвам, че има кворум. Сега кандидатури, могат, кандидатурите за председател могат да бъдат издигани от политическите групи или от най-малко 5% от членовете на комисията. Отдавнашна традиция е да се предлагат по този начин кандидатите и искам да попитам, имат ли нови кандидати политическите групи. Господин Часи Мацартикис. Благодаря, господин председател. Политическата група на Алианса на либералите и демократите в Европейския парламент предлага Михаил Тойрър, който седи до мен. До този момент е, не е принадлежал към състава на нашата комисия, но разполага с е, опит е, в сферата на бюджетния контрол като е, член на, е, на съответната комисия в провинциалния е, парламент, в който е членувал, бил е кмет дълги години, избиран с голямо мнозинство, с повече от 95% от гласовете. Бих се радвала, ако той бъде прият. Председателят говори, но не си е включил микрофона, така че не го чувам. Няма друг кандидат и затова обявявам господин Майкъл Тор за новият председател на Комисията по бюджетен контрол. Желая му успех в тази нова важна, на този нов важен пост. Thank you. Yeah, hello. Thank you. Добър ден на всички. Благодаря за оказаното ми доверие. За мен е чест да поема председателството на тази комисия. Преминавам на родния си език, немски. Ще ми позволите да дам думата първо на колежката Ингеборг Кресле. От името на НП аз благодаря много сърдечно на Ян Мулдър за прекрасната работа, която извърши и след като е, либералната група е, издигна кандидатура на човек, който е, разбира от е, бюджетен контрол. Ще бъде чудесно сега вече, като имаме председател е, е, нов председател да гарантираме и да разчитаме на неговата компетентност. Позволете ми е, господин председател, да кажа, че вашият предшественик бе много компетентен, е, задълбочено познаваше е, бюджетните проблеми, проблемите свързани с бюджетния контрол и от името на моята политическа група аз много сърдечно му благодаря за това. Благодаря, госпожо Гресле. Ръкоплясканията показват, е, че е, вашето мнение се споделя и от други колеги в комисията. Е, сега ще дам думата на господин Гайер. Да, благодаря, господин председател. Поздравявам ви за избора ви на председателския пост. Задачата е хубава, но понякога не е никак лесна, тъй като става дума за комисия, в която се занимава с всички политики на Европейския съюз. А това в никакъв случай не води до голяма популярност сред колегите в Европейския парламент. Те не винаги много ни обичат. Не рядко сме застъпвали други становища във връзка с определени проекти, които колегите не винаги са искали да приемат. Но основното, което винаги ни е ръководило в нашите решения е, е да е, изпълним коректно, е, прецизно задачите ни във връзка с освобождаването от отговорност. Е, и да водим политика, която отговаря на основните цели на бюрото на председателството на Европейския парламент. Аз поделям оценката на преждеговорившата за нашия досегашен председател Ян Молдър, много компетентен председател тъй като сега предстои избор на заместник-председатели на Комисията по бюджетен контрол. Ще кажа още няколко думи. Много важно е да спазваме процедурата по ДОНТ. Социалисти и демократи са издигнали една определена кандидатура но аз ще се опитам да ви обясна защо част от колегите не подкрепят кандидатурата на Марта Андреасен. Имаше публикации в Различни британски вестници, е, е, като Daily Mirror и други вестници от подобен характер, И ако правилно си спомням, е, цифрата, която се споменаваше във връзка с госпожа Марта Андреасен, беше около 120-150 милиона. Опитвал съм се да е, разбера какви са е, източниците за назоваването на тази е, цифра. Нито вестникът, нито госпожа Андреасен до този момент са успяли да дадат убедителни обяснения за публикуваната цифра. И аз мятам, че от парламентарна гледна точка това не е сериозно, не е конструктивно. Моята политическа група не е готова да подкрепи кандидатурата на Марта Андреасен. Е, колегата Стас е първият заместник-председател на нашата комисия. Е, смятам, че той много добре се справи с задачите си до този момент и за това е, би трябвало да продължи. Председателят. Благодаря, господин Гайер. Да, по точка избор на съместник председатели ние би трябвало да проведем дискусия. Вие започнахте всъщност вече тази дискусия. Така, става дума за кандидатура, издигната от Европа за свобода и демокрация някой от съответната политическа група желая ли да вземе думата, защото социалисти и демократи вече обявиха, че няма да подкрепят тази кандидатура. Информиран съм, че колегата Егни би желал да вземе думата. Имате я. Добър ден на всички. Аз сега замествам Марта Андреасен. Тук съм от името на групата Европа на свобода и демокрацията. Току-що казахте, че грешката е направена от журналист и това е правилно, не е госпожа Андреасен. Äh, Председателят. Не, това няма нищо общо с личността на госпожа Андреасен. Може би трябва да помоля колегата Ян Мулдър да каже нещо по въпроса. Той е, вече е информиран, че е, госпожа Андреасен не може да присъства днес. Е, вие преди малко ми споменахте, че сте получили известие, че тя е в болница днес. Да, определено мога да кажа няколко думи. Миналата седмица, сряда или четвъртък, ако не се лъжа, тя дойде при мен в пленарна зала и ми даде едно писмо, адресирано до председателя на Комисията по бюджетен контрол. В писмото се казват някои неща. Аз съм го предал на секретарята, тъй като това се случи в Страсбург. Всъщност това беше в четвъртък след обед и трябваше бързо да се тръгна и казах, че госпожа Андреасън би трябвало да напише и имейл на секретарията. По три начина сме информирани, че тя е кандидат. Така че прав сте. Всъщност Добре е, че тя не е тук, защото очевидно няма да я подкрепят. Председателя, благодаря. Значи, доколкото разбираме, госпожа Андреасен е кандидат, колегата Гайер предложи друг кандидат, ще има гласуване. Първо, ще попитам обаче, има ли някакви желаящи да се изкажат? Господин Хаци Маркакис. Херман Хесе е, е казал, че обикновено зад определени думи се крие частица истина. Да, е, ние наистина е, можем да сме само доволни и горди от всичко това, което направи колегата Ян Мулдър. Той е един от най-добрите познавачи на материята. Много-много сме му благодарни за времето и енергията, която посвети на комисията. Що се отнася до госпожа Андреасен, ще кажа, че нещата не са свързани толкова с системата Донт. Ние в нашата не е чак толкова голяма група държим на системата Донт. За нас тя е особено важна и пледираме за това е, поне при първия тур да се спази споразумението, което вече сме постигнали тук в парламента. Ако госпожа Андреасен не постигне е, необходимия брой гласове при първия тур, тогава Колегата Барт е, Стас е, ще е, бъде един чудесен кандидат, естествено, и ние ще го подкрепим с удоволствие, но така както бе предложено и от социал-демократите, но би трябвало да се придържаме към споразумението. Председателят Добре, господин Гайер желая да вземе думата. Още веднъж след това Барт Стас ако Ендрю е прав, е, по друг начин щях да оценявам нещата, но аз имам други спомени. Е, в рамките на разискванията, които проведохме, е, помолихме госпожа Андреасен да даде някакви обяснения по тези цифри, които преди малко споменах. Да, цифрата във връзка с Дума за европейска история, един проект, който и без това не е съвсем неоспорван, е, е действително твърде висока и странна, очудваща, но тя не можа да даде никакви обяснения тогава, по време на разискванията. Председателят, добре, нека да не водим тогава така, дебати е, относно личността на колежката в нейно отсъствие и затова би трябвало да преминем към действие. Имаме двама кандидати. Е, кандидатката Андреасен е заявила в писмена форма, че е, поддържа кандидатурата си. Е, колегата Стас е, трябва да го попитаме, за да спасим процедурата, дали той е готов да се кандидатира. Това е, е съгласно процедурата. Естествено. Да. Много трудно е да се изкажа сега. На последното заседание се предложи от страна на председателския съвет това правило Донт. Според него Малта Андреасен трябваше да бъде кандидат на групата Европа на свобода и демокрацията. Аз съм представител на една малка група и би трябвало да се съглася с господин Хацимаркакис, който е от една по-голяма група. Така или иначе, малките и средните по големина групи трябва да гарантират спазването на правилото Донт и от тази гледна точка аз мисля, че процедурата, която използвах на последния път, а именно първо да се види дали има достатъчно подкрепа в рамките на председателския съвет относно системата Донт и след това да се отиде нататък. това ще е, според мен, най-добрия начин да се действа. Ако няма достатъчно подкрепа в комисията за правилото Донт и ако се окаже необходимо да има втори рунд, както и последния път, ще бъда готов да приема тази номинация. Всъщност, последния път Марта Андреасен, която не беше избрана, ме номинира за кандидат за заместник-председател на комисията. Разбирам, че Социалистите и демократите имат твърда позиция тук. Разбирам, че господин Хацимаркакис е готов да подкрепи тази номинация. Ако съответно тези две групи, социалистите, демократите и да ме подкрепят, аз съм готов да приема тази номинация. Председателят, благодаря. Изяснихме въпроса. Ще процедираме така. И така, председателски съвет е приел вече кандидатурата на госпожа Марта Андреасен и а, след като видим какъв е резултат от първият, тур, ще решим дали има нужда и от а, други а, кандидати и предложения. И така, Марта Андреасен вече е предложена. А, ще трябва да пуснете гласов... бюлетините с гласовете си в урната. Ще са ни необходими и преброители. Предполагам, че всички политически групи биха желали да участват в преброяването. И така ще дадем предимство на господата. Кой от е, социалисти и демократи, да кажем, е, ще желаят да участват като преброители? Е, от НП, от социал-демократи, колегата Хачимакаки също е доброволец. Софи също. Добре. Ще имаме представители от основните политически групи. 20 са присъстващите на заседанието членове. Ще помоля сега да им бъдат раздадени бюлетините. Okay, die Stimmzettel werden jetzt an die anwesenden Mitglieder ausgeteilt. Die waren... Членовете на комисията ще получат бюлетини. Ще поставим тук е, отпред урната и след това ще ви помоля да пуснете вашите бюлетини в нея. Има ли въпроси? Frau Gressle. Also reicht es den Stimmzettel in irgendeiner Form? Госпожа Гресле, как точно трябва да процедираме? Е, просто да запишем да или не, или е, в момента в който получите бюлетините, ще е, ви дадем обяснение как да действате, казва председателят. И така, секретарията тук ще ме информира, че бюлетините не са подготвени. Ще има бюлетини, в които ще бъде записано да, не, въздържали се, така че след няколко минути ще получим тези бюлетини. Okay. Скъпи колеги, в момента се раздават бюлетините. Издигната е кандидатурата на Марта Андреасен. Имате възможност да гласувате с да или не. Ако не сте попълнили нито да, нито не, е, се смята, че се въздържате. Всеки колега е, ще ще бъде извикан поименно тук, за да пусне бюлетината си. Може би ще дадете, за да ми помогнете. Да. Äh, И така, е, получи ли всеки член от комисията бюлетин? Добре, тогава започваме процедура на гласуване. Dann eröffne ich den Wahlgang. Преминаваме към гласуването. Yeah, yeah. Okay, die Frau Kollegin Russo Brut Nara. Ja, ja. Und der Kollege Schatzimakakis госпожа Посомара, след това колегата Хачимакакис. Ще чуете имената си. Ендрю Чон Стюарт. Да се готви Андрея Ческова.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 Next ist Jens Geier. Jens Geier е следващият колега. Die nächste ist Ingeborg Gressle. Ингеборг Гресле трябва да гласува сега. Und Iliana Ivanova. Iliana Ivanova.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 Бон Сюренгард. Барт Стас. Барт Стас. Jan Mulder. Jan Mulder.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 Kollege Czarnecki. Колегата Чернеки. Und Michael Teurer. И накрая Михаил Тойрер. Thank you. So, ist jetzt noch ein Kollege im Raum, der abzustimmen gedenkt? Има ли колеги, които не са гласували? Очевидно няма. И така, приключваме с подаването на гласовете и ще започнем с преброяването. Но колегата Антон също има право да гласува. Моля, заповядайте. И така вече е, приключваме с е, подаването на гласовете. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Скъпи колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред. След преброяването на гласовете, резултатът е както следва. 22 са присъстващите членове с право на глас, един глас въздържал се, 10 гласа за, 11 гласа против. Кандидатката не е събрала необходимото мнозинство, затова а, сега ще проведем втори тур. При втория тур, при предварителните разисквания, стана ясно, че ще има още един кандидат – Допускам, че колегата Гайер е, поддържа предложението, което направи. И затова още веднъж, за да спазим процедурата, питам господин Стас, готов ли сте да бъдете кандидат при втория тур? Да, приемам. Er Господин Штас обяви, че е съгласен с издигането на неговата кандидатура. Беше ми казано, че кандидатите трябва да заявят тук пред нас дали са попълнили декларациите за финансов интерес – Да, всичко вече е представено на секретарията. Добре, тогава изискванията са изпълнени. Има ли желащи да се изкажат от залата? We can, uh, if everyone is mm. agreed, then Mr. Stas would be elected. Okay. Es äh, wurde von einem Kollegen die Frage aufgeworfen. Колега постави въпроса дали всички са съгласни с е, издигането на кандидатурата на господин Стас ако това е така, да не провеждаме втори тур, но тъй като е, колежката Андреас отсъства, смятам, че е, не би било правилно и не би било справедливо. Хубаво е да спазим съвсем точно процедурата, а тя предполага втори тур с двама кандидати. Колежката Гресле. Не мога да разбера защо госпожа Андреасен е, ще фигурира и на втората бюлетина при втория тур. Um а защо не? Пита председателят. Защо нейното име фигурира и на тази бюлетина? Защото никой не е отеглил нейната кандидатура. Това е отговорът. Вие смятате, че трябва отново да бъде издигната нейната кандидатура, но нейната кандидатура вече е издигната в писмена форма от нейната политическа група. И за това, е, съгласно процедурата, би трябвало да е, проведем втори тур с двама кандидати. Но ако желаете разисквания, да, колегата Хачи Макакис. Нашият председател е прав. Е, тъй като Кандидатката не е отеглила е, своята кандидатура, нейната политическа група също е, не е отеглила кандидатурата. Ние трябва да проведем втория тур с двама кандидати. Господин Егню. Благодаря. Тук е, имам едно потвърждение, дадено устно от Марта Андреесен, а именно, че ако тя не успее на първи тур, ще подкрепи Барт Стас на втори тур и е за тайно гласуване, ако се наложи. Е, това нейно изказване може да се интерпретира като оттегляне на кандидатурата за втория тур. Тогава единственият ни кандидат за първи заместник председател е Барт Стас. Някой възразява ли? Очевидно не. Тогава можем да го поздравим с акламации и по този начин всъщност да потвърдим неговата кандидатура за първи заместник председател. Поздравления, колега. И така, сега ще продължим с избора на втори заместник председател. Моля ви за издигане на кандидатури. Кои са предложенията за втори заместник председател? Госпожа Гресле, от името на НП ще предложа колегата Соник от е, Полша. Председателят, е, колегата Соник от Полша е предложен. Госпожа Гресле. Не, извинете, обърках нещо. За втори заместник председател предлагаме госпожа Иванова от България. Аз бърках. Тоест имаме кандидатка, госпожа Иванова от България. Има ли други предложения? Няма други предложения. Добре. Тогава, ако не възразявате, предлагам с акламация да потвърдим избора на госпожа Иванова. Поздравления! Надявам се, че ще работим добре заедно. Благодаря. И така, сега преминаваме към следващата точка. Избор на трети заместник председател. Колегата Соник вече е кандидатът, който се предлага, да. И така питам какви са предложенията. За да объркаме още повече нещата, ще кажа, че Богослав Либерацки е нашият е, кандидат, е, е третият заместник председател би трябвало да се предложи от социалисти и демократи. Председателят. Колегата Либерацки, който седи зад вас е вашето предложение, вашият кандидат. Има ли други предложения? Очевидно няма. Тогава можем с акламации да потвърдим неговия избор. Колегата Либерацки е избран. И така, всички. А, госпожа Кресли, трябва да се извиня на колегата Соник, но ние едва днес се запознахме. Може би за това обърках нещата. Добре, господин Соник, а, вие сте кандидата за а, заместник-председател. Да, а, с акламации се потвърждава и този избор. Поздравления, казва председателят. Благодаря, колеги. Приключихме успешно с изборите. В условията на демокрация трябва да се отделя време за избори. А сега преминаваме към следващата точка. одобрение на протоколи от заседанията на 29 ноември 2011 година, 8 декември 2011 година. Имате ли бележки, коментари към тези протоколи? Очевидно не. Тогава можем да приемем, че протоколите се приемат. А сега преминаваме към следващата точка. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 година. Общ бюджет, раздел 3, комисия. Можем да поздравим сред нас комисара Майра Гейган Куин. Много, много сърдечно ви поздравяваме, госпожо комисар. Съжаляваме, че трябваше да изчакате, за да приключим с демократичните избори. Позволете ми да приветствам и компетентният член на Европейската сметна палата Владислав Балко, който също е тук. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да използвам тази възможност, за да ви поздравя е, с избора за председател на тази важна комисия. като господин Филнер, е, Дами и господа, депутати, искам да използвам този случай, освобождаване на отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за 2010 година, за да коментирам върху подхода на Европейската сметна палата към одита и а, въпрос, който е значително перо от бюджета на Европейския съюз в шести раздел на нашия бюджет като доклад за одита в областта на е, е, изследванията, искам да кажа, че шеста глава е нова, нов е, раздел в сравнение с предишната година. По-рано то, то беше разпределено между пета глава, транспорт, седма глава и осма глава на бюджета. Това е обяснено в абзац 1.10, както каза моята колежка Херол Лайт в началото на декември. И една от главните причини за прегрупирането на тези въпроси, е, за да може да се направи по-ефективен анализ на разходите на нашите разходи в различните о, о, части на нашата политика. Бившата пета и шеста глава, следователно, не можеха да се сравняват пряко една с друга, но остават две важни сходства. Първо и в двата случая оперативни, повечето оперативни разходи а, са а, по програмите за изследване. 70% по бивша глава 5 и 63% по 6 глава. Имаме 1,4% по сегашната глава, като главните източници на грешки през 2009 и 2010 година бяха едни и същи – недопустими или пък неправилно заявени програми. подобно ниво на грешки установихме и за 2010 година. Нашият одит обхвана плащанията главно по 6-та и 7 рамкова програма, които финансират проекти в различните области – Типична черта на тези програми е, че те обикновено се изпълняват под пряко централизирано управление. Главният риск за нередности е, че се допускат грешки, които могат да бъдат установени от надзорните органи. Този риск се задълбочава от сложността на правилата за изчисляване на допустимите разходи. И е, така, конкретните стъпки, които водят до опростяване на рамковите програми, трябва да бъдат признати като положени усилия. Аз няма да описвам по подробности подхода на Сметната палата. Но в резултат на изследването на една извадка от 27 транзакции установихме, че 39% от тези транзакции съдържат грешки и това не е задоволително. ние установихме а, а, нередности в две области. Първото, това е редовността на плащанията и установихме, че там няма материални грешки, обаче установихме значително ниво е, и, и а, често, че, честота на грешките в 6-та и 7-та рамкова програма. Втората област Сметната палата установи, че системата е само частично ефективна. Например, 33 е, е, е, където са дадени независими сертификати, Светата е, е, палата сравни тези сертификати. В 27 случая бяха установени грешки. В 14 от случаите тези грешки имаха значително финансови последици. Така че Сметната палата препоръчва комисията по-активно да работи за повишаване съзнанието на независимите аудитори за правилата за допустимост на разходите. Втората ни препоръка е генералните дирекции на комисията да направят, да извлекат полуки от добрата практика на генерална дирекция ИНФСО или одитът експост. И накрая бих искал да благодаря на госпожа Мари Георгиан Куин за нейните, и нейните сътрудници за съвместната работа, защото тя помогне за подобряване на управлението на финансирането на научно-изследователските програми, което трябва да се отрази в законодателния пакет за следващата а, рамкова програма. Този пакет съдържа редица нови идеи, които моите колеги и аз вече анализираме, за да можем да а, представим становището на Сметната палата по отношение на правилата за участие и разпространение а, така както е, се изисква от комисията. И както изиска и съвета в началото на този месец, господин председател, господин докладчик, дами и господа, уважаеми членове на Кокобу, и бих искал да ви благодаря за поканата да участвам тук и за вашето внимание. Благодаря. Благодаря за вашия доклад от името на Сметната палата. А, а сега ще дам думата на комисарът Гаген Ковин. Вие бяхте, сте готови да отговорите на въпросите на членовете на комисията. И сега бих ви, поканил за кратко изявление. добре дошла в комисията. Благодаря. поздравления за избора ви. Уважаеми колеги, един от моите приоритети е финансовото управление на финансирането на европейските научно-изследователски програми. Те трябва да бъдат привлекателни и достъпни за най-добрите учени в целия свят, за университетите и други научно-изследователски организации. Днес искам да реагирам на заключенията на доклада от 2010 година и в зададените въпроси. С удоволствие констатирам, че няма значителни различия в становището на Сметната палата и комисията. Нашият анализ показа сходни резултати. Двете препоръки на Сметната палата са приети и ще бъдат прилагани. Нивото на погрешност е под 2%, но Сметната палата показва, че това ниво е по-високо за междинните и окончателните плащания, също както и предишната година. Какво може да направим, за да намалим на нивото на погрешност още повече? Има две възможности. По-нататъчни мерки за предотвратяване на грешките, но вече като че ли сме изчерпали този метод – и за това сега искаме да упростим системата, за да не води тя до толкова високо ниво на погрешност. Обикновено ние изплащаме реалните разходи, направени от участниците. И тук именно възникват грешки. Например, режийни разходи, разходи за персонал и други трябва да бъдат коригирани, трябва да се а, отдържат, направят отдръжки за недопустими разходи и така нататък. Това не винаги се прави от бенефициентите. Ние по-нататък опростихме правилата за седмата рамкова програма. Първо, участниците сега могат да изчисляват разходите за персонал възоснова на ведомостите за изплащане на заплати. Наред с това, през март създадохме клиринкова комисия, за да осигурим еднакво третиране на бенефициентите и, за да може легитимните очаквания на участниците да бъдат задоволени. Направили сме възможното в рамките на сегашните финансови правила. Вярвам, че всичко това ще има положителен резултат. Сега трябва да помислим за бъдещето и опростяването е ключов принцип за 20, хоризонта 2020 и финансовите регулации. Участниците, заинтересованите страни ни казват, че, клирането, че клиринга основа на еднократни целостни суми няма да има положителен ефект. Същият метод за финансиране се използва в страните членки и в Съединените щати, за да се намалят остатъчната погрешност, ще продължи модитната дейност. Възстановяване на суми, включително и финансови санкции. Ще приложим и препоръките, изпълним препоръките на Сметната палата за по-нататъчен предварителен ексанте контрол но одитът трябва да има така реални резултати и за бенефициентите, и за комисията, без да се намалят привлекателността на нашата политика. С докладът прият през ноември 2010 година бе изразено опасението, че сегашната система са прекалено ориентирана, прекалено ориентирана към контрола и което прави участието в научно-изследователски програми по-непривлекателно. Благодаря ви за вашето доверие, благодаря ви за вашата подкрепа. Моите а, е, служби като че ли вече направиха всичко възможно за опростяването на системата в рамките на сегашната седма рамкова програма, за да бъде контрола а, е, економически обоснован и ефективен след като сме достигнали вече граници на корективните стратегии, остана, остава невъзможно да намаляваме грешките чрез по-добро управление, по-добра обратна връзка, за да избегнем най-често срещаните грешки. И това се отнася и за бенефициентите, и за външните аудитори. Това е подход, който се препоръчва и от Сметната палата – и ние ще действаме именно така. Как можем да работим по-добре за а, хоризонта 2020? трябва там да скъсаме с миналото, като запазим най-добрите елементи на нашите програми, въведем истински опростявания и а, обединим всички съществуващи а, финансови инструменти в едни рамки рамковата програма за научни изследователи, програмата за иновации и Европейският институт за иновации и технологии. За 2020 година обръщаме специално внимание върху научни постижения, които са новаторски. Опростяването е основен елемент от тази стратегия за намаляване на административните тежести върху участниците. Големи усилия се полагат за опрощаване на, правилата при представянето на предложения за проекти до тяхното, приключване на тяхното финансиране. Всичко това ще доведе до сериозно опроставане. Единни правила, които обхващат всички компоненти за 2020 година и а, преразгледани финансови регламенти. Прости правила, на основание на, на здрава финансова а, отчетност и а, счетоводни практики. Замесване на четирите метода за пресмятане на а, а, допълнителните разходи ще намалят значително погрешността по-голямо внимание на предотвратяване на измамите е, и отговаряне на е, препоръките на Европейския съвет и Европейския парламент за по-добър контрол. Постигането на погрешност от 2%, без да намаляваме привлекателността на нашите научно-изследователски програми, остава като е наша важна цел – Сигурна съм, че с упростяването, към което се стремим, ще направим сериозна крачка напред за постигане на една проста и справедлива програма за финансиране на научните изследвания и иновациите, като получим най-доброто за вложените средства. Това заслужават европейските накоплаци. В заключение, господин председател, искам да ви уверя, а, а, че аз ще продължа да работя усърдно за добро финансово управление, за да имаме повече иновации, да имаме една привлекателна политика за научни изследователска и развонна дейност. Сигурна съм, че ще намерим баланс между тези две цели, че ще ги постигнем през останалите години на програмата, седмата рамкова програма и до 2020 година. Благодаря. Благодаря ви, госпожа комисар. Парламента е убеден, че можем да постигнем добри резултати, като се спестяват средства. Затова съм съгласен с вас. Благодаря ви за изказването и давам думата на докладчика господин Кристоф Фялнер. Благодаря, господин председател. В началото искам да благодаря на Сметната палата и на всички участници в изготвянето на тази глава от доклада, тъй като това е една от ключовите политики за Европейския съюз, научна и развойна дейност. И всъщност с нея са свързани нашите надежди за бъдещето. Два основни елемента има в моето изказване. На първо място заключението на палатата относно редовността на плащанията и на второ място отговорностите, свързани с представянето на менеджмента. Имах и трета тема, упростяването, но тъй като съм доста доволен от това, което чух, вместо да преминавам през всички въпроси, на които вече дадохте отговори, ще се огранича. Нека да ви благодаря за този отговор относно упростяването. То е нещо важно. Всички ние смятаме така. Сега, първия въпрос редовността на плащанията. Според палатата 1,4% е най-вероятният процент на грешките. В същото време трябва да се отбележи, че почти 70% от оперативните разходи за седмата рамкова програма се изпълняват чрез предварително финансиране. И всъщност дебата е същия, както този за външната помощ преди няколко седмици. Защото, както знаем, когато има предварително финансиране, тогава се спазват само ограничен брой изисквания, за разлика от окончателните плащания, е много трудно да се направят грешки, когато има предварително финансиране. Затова искам да попитам комисаря каква би била грешката, процента на грешките за междинните и крайните, окончателните плащания. Може би ще има промяна. 70% е, са предварително финансирани. Каква би била грешката обаче, ако се отчитат междинните и крайните плащания? Освен това, искам да разбера какво смятате, кое е по-уместно и по-актуално грешка с предварително финансиране или без предварително финансиране? Това ще е интересно да го чуем. Освен това, в параграф 649 палатата заключва, че системата за контрол и одит е само отчасти ефективна. Затова се обръщам и към палатата, и към комисията. Бихте ли казали кои са най-големите слабости на текущата система за надзор и контрол, когато става въпрос за научна и развойна дейност. И още нещо, какви мерки е предприела комисията, за да се гарантира тази ефикасна система на надзор и контрол? Това е нещо важно за нас. На второ място, заключението на палатата относно отговорностите на представителния менеджмент. Сметната палата изчислява нивото на грешките възоснова на предположението, че всички грешки по-късно ще бъдат изправени. За съжаление обаче, палатата в последствие казва, че комисията не гарантира систематична корекция на всички разкрити грешки. Съответно, това предположение издиша. Този коментар е изключително сериозен. Всъщност, нивото на грешките в комисията е най-важният е, елемент, когато става въпрос за този доклад за дейностите. И възоснова на изчисляването на грешките, е, се гради всичко останало. И ако тази информация не е стабилна, то всичко останало изглежда съмнително. Има един конкретен случай с доклада за годишната дейност от страна на Генерална дирекция информационно общество. Нека да го спомена този случай. Сметната палата казва, че резервата относно шестата рамкова програма е оттеглена, въпреки че нивото на материалните грешки е надхвърлило допустимия прак. И резервата би трябвало е, да се запази. Какво е направила комисията? Цитирам тук. Говори се, че имало анализ, цялостен анализ и възоснова на предприятите мерки нивото на грешките трябва да падне под 2%. Оставам с впечатлението, господин председател, че комисията не използва един предпазлив подход. Струва ми се, че службите на комисията са твърде оптимистично настроени. Затова, вие смятате ли, че доклада на тази генерална дирекция дава възможност за надежди за бъдещето, защото оставам с това впечатление, когато чета вашия отговор. Вие казвате, че нивото на грешките трябва да падне под съответното ниво преди края на годината. Искам да видя какво ще каже палатата Какво смятате и вие относно заключенията на палатата? И като се има предвид, че тези резерви са част от едно приложение към сбития доклад на комисията, вие смятате ли, че колегията на комисарите информира достатъчно надлежно парламента за това дали има основание за надежди това са моите въпроси и към палатата, и към комисията. Надявам се, че тези въпроси няма са твърде трудни. Uh, like, uh, uh... Благодаря, господин докладчик. Ако желаете, госпожо комисар, може да отговорите веднага. Благодаря. Нека да започна с нивото на грешките. За седмата рамкова програма за шестата рамкова програма, нивото на грешките на годишна база е около 3,5%. Това се намалява до около 2,4% след корекции и възстановяване на неправомерно платежни средства. За седмата рамкова програма нивото на грешките още не е определено възоснова на една доста ограничена извадка, обаче, която споменава само ограничен брой бенефициенти, може да се очаква по високо ниво на грешките, т.е. малко над 4% на годишна база. Но не сме имали достатъчно време да видим последиците от възстановяването на неправомерно изплатените средства и корекциите. И не сме имали време да видим и въздействието от мерките за опростяване, които споменах. Би ли било нивото на грешките по-високо, ако не се отчита предварителното финансиране по съответните извадки? Имаме становище на палатата, в него се включва предварително финансиране, междинни и окончателни плащания. Одити обаче, които се правят от комисията и извадки свързани само с дейности на комисията, потвърждават, че има ниво на грешките, както е споменато то или приличащо на онова в сметната палата. За е, следващата, за, е, за предходната година не очакваме големи промени и смятам, че това се дължи най-вече на мерките по упростяване, въведени през 2011 година. Освен това, през 2012 година ще укрепим своите усилия, за да може различните аудитори, с които разполагаме, да действат превентивно по отношение на грешките, особено като се направи казаното от господин Балко, именно, че Грешките са свързани най-вече с недостатъчно разбиране на финансовите правила. По втория въпрос, сега ли да отговори ли господин Балко да отговори, господин председател? Така, по отношение на одитните сертификати и тяхната надежност. Комисията вече е взела съответните мерки, за да се подобри ефикасността, значи връщане на информацията към бенефициентите, публикуване на информация и на насоки и създаването на една услуга, свързана с проучване на различните грешки. За седмата рамкова програма броя на сертификатите беше драстично намален като мярка по упростяване и методологията беше променена за да се подобрят резултатите. Съответно ще следим отблизо дали ще има напредък. Тази година, през 2012 Възоснова на опита, който имаме при изпълнението на седмата рамкова програма, ще укрепим своите усилия за даване на насоки на различните участници и е, ще дадем и насоки на сертифицираните аудитори за това как да се борят с грешките. По отношение на менеджмента, за да се осигури необходимата подкрепа относно декларациите за достоверност и точност, които се дават от е, генералните директори, комисията е изготвила формула за изчисляване на представителните грешки и на остатъчните грешки. Методологията е променена и сега има нови подобрения в тази връзка. Те би трябвало да гарантират един хармонизиран подход за подобряване на резултатите по учетите, свързани с седмата рамкова програма. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. И сега ще дам думата на господин Балк Ко от Сметната палата. Заповядайте. Thank you. Thank you Благодаря. Благодаря, е, господин председател. Ще се опитам да отговоря на въпросите на докладчика. По отношение на прилаганата система. Колкото до системата за предотвратяване и коригиране на грешките, както бе споменато, има два елемента на слабост в тази система. Първо е контролът ексанте, предварителният контрол, и второто са одитните сертификати. По отношение на контролът екс-анте, знаем, че става дума за един ограничен политически подход на комисията. Колкото става до одитното сертифициране, споменах този проблем в моите уводни думи. Е, става дума за 33 е, искания за изплачане на разходи, които анализирахме. И ние докладвахме резултатите от нашия анализ. Те са отражени в нашата втора препоръка, в точка 651. В тази втора препоръка ние заявяваме, че за да се увеличи надежността на одитните сертификати, е добре аудиторите да внимават повече за това, кои разходи са допустими и да установяват на време недопустимите разходи. Комисията изрично приема и двете направени препоръки. Благодаря. Благодаря, господин Балко. Сега колегите има думата. Първо ще дам думата на госпожа Иванова. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. А искам да ви благодаря. А, тук, съм, тук съм на трибуната. Трябва да кажа, че аз съм също много доволна а, да чуя толкова пъти думата опростяване. Това ще да бъде един от моите въпроси. Но сега ще направя само един кратък коментар. Ще кажа, че а, съм доволна от вашето изказване. И, т.е. комисията ще се бори за повишаване на ефективността на контрола. Имам два въпроса. Единият се отнася до хоризонта 2020 и рамковата програма – за а, помощ за научните изследвания за предприятията. Бихте ни ли казали малко по-подробно какво ще бъде въздействието на тези стъпки върху малките и средни предприятия, защото един от нашите приоритети за възстановяване на европейската економика са именно тези малки и средни предприятия. И второ е, въпрос е за финансовите инструмент за споделяне на риска между Европейската инвестиционна банка и комисията при финансирането на а, проекти. 1 милиард от Европейската инвестиционна банка, а 1 милиард от комисията. И а, междинната оценка на този инструмент съдържа препоръка приносът на комисията да се използва като се има предвид увеличената нужда от оценка на риска. Като имате предвид увеличения риск за комисията, как оценявате това? Готови ли са да поемете подобен риск или не? Какво е становището ви по този въпрос? И по отношение за грешките, по отношение на допимостта, там също ще помогне опростяването но би помогнало изподелянето на добри практики. Е, тогава биха се намалили е, подобни грешки и рисковете, свързани с тях. Благодаря, колега Иванова. А сега предполагам да групираме няколко въпроса заедно. Е, мисля, че социалистите искат да зададат въпрос. Господин Хаци Макакис. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа комисаря за това, че участва в това заседание, за това, че отговори на въпросите. Много е добре, че от 2012 година е, комисията е, възприема единна система е, за аудитиране има различни агенции, различни е, институции. Ето това е част от опростяването, което ще доведе до намаляване на грешката. Периодите от подаване на заявката е, до е, така, отпускането на плащането е, понякога са много дълги. Съгласили сме се, че един срок от 133 дни е много добър и позволете ми тук да поздравя комисията. Някои от отговорите, които прочетох от страна на комисията, не са чак толкова задоволителни, според мен. По отношение на системата от бонуси, която получихме от вас, за да я прегледаме и да я извършим проверка, вие желаете, така да се каже, през 2012 година да ползвате тази система, за да награждавате, така да се каже, заслужилите. Не ми стана съвсем ясно. Каква част от финансирането ще бъде отделена за награди от този характер? И по същия начин стоят е, нещата и е, по отношение на отчисленията. И там ли, така да се каже, е, ще си оставите свободно пространство за действие. Какъв процент най-малкото от ресурсите, с които разполагате, ще отделите именно в този случай? Можете ли да ни кажете нещо по-конкретно? Доклада за оценка на комисията бе обещан за края на 2011 година. Сега чуваме, че ще се появи едва в края на януари, през февруари. Може би това ни пречи да включим е, това, което вие ще напишете във вашия доклад за оценката е, в е, и да го вземем предвид е, при освобождаването на комисията от отговорност. Струва ми се, че ефективността е, в областта на политиката е, на научните изследвания, съгласно Лисабонския договор, няма да може да бъде оценена. Много ви моля да кажете това не, на вашите колеги, на, най-вече на господин е, Шемета и на господин Баросо. Благодаря. Председателят, благодаря на колегата Шацима Какис. Е, колежката Гресли има думата. Благодаря. Госпожо комисар, мисля, че бихме могли е, в новия регламент за 2020 година да решим някои от проблемите. Аз съм докладчик в бюджетна комисия по тази тема и се опитвам по някакъв начин да дам отговор на редица от въпросите, но знае, че отговорът не е лесен, защото всеки в крайна сметка си има някаква любима материя, любима тема и дърпа към себе си. Е, много се надявам, че ще успеем да се е, споразумеем тук. Е, поне в рамките на нашата комисията. И сега ще поставя въпроса за института в е, е, Будапешта. Чувам ужасяващи неща. Би трябвало да получим така, доклад за действителната ситуация в института и надявам се той да ни окоръжи. Това е единият въпрос към комисията. Какво бихте ни казали по този въпрос и още нещо. Специалният е, пълномощник по е, малките и средните предприятия е, отговаря за различните финансови инструменти, но вие отговаряте и за финанс финансовите гаранции за финансирането и на други инструменти, е, които не са предназначени за малки и средни предприятия. Как вие оценявате тези инструменти, замислени именно за подпомагане на малките и средните предприятия от гледна точка на финансовите пазари? Смятате ли, че те постигат въздействието, което бе замислено още от самото начало? Давам думата на Павел Рюбих сега. Благодаря, господин председател. Стана дума за малките и средните предприятия вече. Те именно в условията на финансова криза, като че ли се натоварват с все по-нови и нови задачи и е, това естествено е доста спорен подход. Как стоят нещата с програми като ОЕРЕКА и други. Налицени ли са съответните ликвидни средства за подпомагане на предприятията за иновации, за иновативна дейност? Благодаря много е, за тези въпроси на колегите. Е, аз ще поставя също един въпрос е, във връзка с ДРС. Да, Данъчните въпроси със сигурност е, вече са обсъждани. Така че е, ще включите ли ДДС в е, изчислението на разходите? И тъй като в държавите членки ставките за ДДС са различни, те ще доведат ли, така да се каже, до определени последствия по отношение на разпределение на средствата и има ли начини да се неутрализират тези последствия? Това е въпрос към вас, госпожа комисар. Благодаря. Въпросът е за малките и средни предприятия, което попита госпожа заместник председателката и други също. Знаеме, че малките и средни предприятия са гръбняка на европейската економика. И на този въпрос се отделя много внимание и от Европейския парламент, и от Европейската комисия. От ключово значение е малките и средни предприятия да могат да участват и наистина да участват в а, а, рамковите програми. Всички, които гледат на този въпрос обективно, а, знаят, че ние полагаме големи усилия, за да постигнем 15%, които сме си поставили като цел. Току-що подехме нова инициатива във връзка с инструмента за споделяне на риска. Европейският съюз ще даде 120 милиона, които предполага се ще гарантират 1 милиард заеми за малките и средни предприятия. Ще генерират 1 милиард освен 15% от бюджета и технологиите за улесняване на механизма, има един нов инструмент за малките и средни предприятия. Инструмент, който беше въведен в Съединените щати. Е, е, е, финансов инструмент, който много членове на Европейския парламент и в комисията ИТРА и друга ден ми споменаваха. ще има капиталова подкрепа за ново възникващите предприятия, особено малките и средни предприятия. всичко това целиме за хоризонта 2020 година. Уверявам ви, че вниманието, което отделяме малките и средни предприятия, е не по-малко от това внимание, което вие им отделяте. По отношение на инструмента за споделяне на риска. Първо, това, което каза госпожа Гресли за оценката на финансовите инструменти. Най-добрият пример това е независимата оценка, а, а, направена от ОРСФФ, а, както беше спобена. Резултатите бяха положителни. Винаги е много по-добре да имаме независима оценка, защото тогава получаваме един обективен резултат след искането на парламента и на съвета и е, след резултатите от междинната оценка, ние, комисията е, е, и под, предложихме нов инструмент за малките и средни предприятия, така наречен инструмент за споделяне на риска и този нов инструмент ще се използва съвместно с Европейският инвестиционен фонд. И се надяваме той да постигне леверидж 8 пъти толкова, колкото е приносът на Европейския съюз, 120 милиона, както казах. Комисията смята, че европейското и финансовото докладване – а, което се изисква а, а, от Европейската инвестиционна банка, а, също така а, ще а, даде своите резултати. Затова отговаряме на въпроса на госпожа а, а, Гресле. Когато съм в парламента, много често ми задават въпрос за финансовата, финансовия инструмент за споделяне на риска. Винаги казвам, че ДЕК, той е наистина много успешна инициатива. А това е оценката и на комисията, и на Европейската инвестиционна банка. На въпроса господин Касима Какис по отношение на стимулите. В момента трябва да кажа, че когато обсъждаме този въпрос във връзка с хоризонта 2020, сме изправени пред предизвикателства и за да отговорим на тези предизвикателства, приказваме всички научно-изследователски общности да участват, като имаме предвид определени награди или бонуси, ако щете. Очевидно, все още нямаме окончателни решения по този въпрос, защото Хоризонт 2020 за него информацията бе публикувана малко преди коледа. Предстои още работа и трябва да обсъдим този въпрос и в парламента, и в съвета. И аз с голяма, с радост ще чуя вашите мнения, мненията на депутатите по един или друг въпрос – къде трябва да насочим усилията си, защото една подобна дискусия ще бъде много полезна и надявам се тя да бъде оживена. Сега да отговоря конкретно на госпожа а, а, а, Гресле за Европейският институт за технологиите. Е, института влиза в ресора на моят колега комисарът Василио. И това е въпрос, който трябва да се отнесе към него. И ще обърна внимание на комисара Василио във въпроса на госпожа Гресле по отношение на Европейският институт за технологиите. Ja, vielen Dank, äh, Können Sie noch was zu der... Благодаря ви. Дали ще ни кажете още нещо по въпроса, който поставих за ДДС? Извинявам се, господин председател. Дадох ви вече пример за това как ДДС е област, в която има трудности. Имало е такива трудности в миналото, когато става въпрос за недопустими разходи и когато става въпроси за включването на тези разходи, които не могат да бъдат изчислени. За да се намалят разходите и да се намалят грешките от миналото, имаме нужда от добро сътрудничество и от помощ. Онова, което каза докладчика днес и което беше подчертано и от други депутати, е валидно. А именно, че аудиторите, които се занимават с аудитиране на разходите, би трябвало да получат информация за това какво точно се изисква от тях, как трябва да работят те, и Сметната палата е добре, че дава информация за това как трябва да реагират аудиторите при определени ситуации. Всичко това, заедно с мерките по упростяване, може да доведе до подобрение. Естествено, трябва да чуем внимателно и позицията на вашата комисия и на Сметната палата. Ние ще се опитаме да откликнем и това и правим всъщност. Е. Благодаря ви. От страна на комисията няма желаящи за други изказвания, затова е, имам предвид членовете, затова питам докладчика. Да. Всъщност не. Искам да благодаря на госпожа комисаря за отговорите, най-вече което става въпрос за нивото на грешките в различните рамкови програми. Би било добре да ни дадете информацията в писмена форма, когато става въпрос за нивата на грешките по междинните и окончателните плащания за рамковите програми. Това е от мен за сега, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Това е от мен поне за момента. Благодаря, госпожо комисар, от името на цялата комисия. Бихме желали да получим писмените отговори, за които сега спомена докладчика. Благодаря, че дойдохте в нашата комисия. Благодаря и на представителите на Сметната палата. Сега преминаваме нататък по дневния ред. Следващата точка специален доклад. Докладчик Ингеборг Гресле, отговорен от Сметната палата, отново Владислав Балко. Благодарим много сърдечно още веднъж на е, госпожа Майра Гейган Куин. Господин Балко от Сметната палата ще вземе пръв думата по следващата точка от дневния ред. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Госпожо докладчик, госпожи и господа, господин председател, за мен е чест да взема думата днес за втори път от името на Европейската сметна палата и да ви представя специален доклад номер 4 2011 година относно одита на инструмента за гарантиране на малките и средните предприятия. Всички знаем, както беше споменато по време на предишния дебат за важната роля на малките и средните предприятия. Те са гръбнака на европейската економика, представлява 99% от всички предприятия и създава 75 милиона работни места в Европейския съюз. Въпреки това обаче много често финансовите пазари, аз знам за това, тъй като съм бивш банкер, се притесняват да инвестират в нови или млади МСП, които се считат за високо рискови, особено ако те са част от иновационни пазари. Какви трудности има пред тези предприятия? Например, достъп до финансиране. Е, това може пък е, да доведе до проблеми пред тяхното развитие или даже създаване. Затова общественият сектор има важна роля, когато става въпрос за подкрепа на сектора на МСП, не само чрез прилагане на съответната правна рамка, но и чрез е, даване на стабилни е, финанси. Един от инструментите в тази връзка е така наречения инструмент СМЕГ. Това е финансов инструмент е, по силата на рамковата програма за конкуренция и иновации и той се управлява от Европейския инвестиционен фонд от името на Европейската комисия. Той дава гаранции или насрещни гаранции на финансовите посредници за заеми, които се отпускат от финансовите институции на МСП. В специалния доклад номер 4 от 2011 година Сметната палата представя резултатите от одита по отношение на този инструмент СМЕГ, когато става въпрос за ефикасността на планирането и дизайна на този инструмент, управлението на операциите и изпълнението на целите му. Всъщност трябва да се каже, че този инструмент не е единствения финансов инструмент за малките и средните предприятия, който е обект на одит от страна на сметната палата. Имаме в момента одит, който тече по отношение на инструментите за финансово инженерство за СП са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Основните заключения от одита на инструмента СМЕГ са обобщени много добре в работния документ от страна на госпожа докладчика доктор Гресле, но аз въпреки това искам да ви дам малко информация относно заключенията на Сметната палата и препоръките. Като цяло има стабилна рамка за управлението на този инструмент. Въпреки всичко обаче има забавания в планирането на този инструмент и те доведоха до затруднения по отношение на разпределението на бюджета и доведоха до прекъсване на помощта за някои финансови посредници. Сметната палата, освен това, стигна до заключението, че комисията е създала необходимите процедури за подбор на финансови посредници, но няма стандарти и минимални изисквания относно критериите, на които трябва да отговарят тези финансови посредници, за да бъдат избрани. Макар, че са установени индикатори, показатели за изпълнение, те не са балансирани. Данните за въздействието, наречено създадени работни места, брой на работни места, трудно се събират. Изглежда този инструмент така или иначе работи добре. Цялостната цел е тук да се покрият 315 750 малки и средни предприятия в края на програмата. Тази цел би могла да се постигне. По отношение на целта на заемите, които са дадени, по-малко от половината от заемите са давани на МСП с липса на насрещни гаранции и само 12% на МСП, които ги използват за иновативни инвестиции. редица заеми се дават на МСП е, и за тях е имало насрещни съпъсващи гаранции, но МСП не са направили съответните инвестиции. Целта на този специален доклад е да се направят съответните препоръки относно подобряването на функционирането и дейността на такива програми за подкрепа на МСП. Въпреки, че препоръките не са отнесени само към комисията, те са полезни е, и за Европейския парламент. Е, Сметната палата препоръчва комисията да предприеме следните действия. Въпреки, че целите по силата на програмата за конкуренция и иновации са по-ясни, отколкото в предишните програми. Първата препоръка е бъдещите програми за подкрепа на МСП да се основават на логика за интервенция, която е обвързана с резултати, които са с измерими спрямо вложените средства. На второ място, Сметната палата смята, че има препоръка относно управлението, има цялостна рамка установена относно управлението на инструмента СМЕК и въпреки това има забавяне относно планирането, които пречат на ефективното бюджетно разпределение. Затова, за целите на по-доброто планиране, Сметната палата препоръчва финализиране на правните основания и споразумението за управление, преди да се започне ефективно да се разпределят средства по програмния период. Третата препоръка е свързана с подбирането на финансовите посредници. Сметната палата смята, че трябва да има система за подбор, в която да има различни критерии за оценка на потенциалните посредници. Освен това трябва да има минимални изисквания за техния подбор. На четвърто място, по отношение на надзора и отчета на постигнатите резултати, Сметната палата препоръчва комисията да разгледа възможността за създаване на допълнителни показатели за успешна дейност и да се наблюдава по-добре постижението на постигането на целите. Петата препоръка е свързана с а, този инструмент и най-вече с а, различните заеми, които се отпускат на МСП, които не могат да осигурят необходими а, гаранции. Сметната палата смята, че комисията трябва да определи по-конкретни цели, които по-добре да отразяват а, различните оперативни цели, свързани с финансовото управление. И накрая, шестата препоръка, Сметната палата смята, че разходите от европейския бюджет трябва да дават а, ясни и видими ползи за Европейския съюз и за неговите граждани. Ползи, които не могат да бъдат създадени на национално, регионално и местно ниво. Сметната палата съответно препоръчва как може да се максимизира добавената стойност на Европейския съюз в инструменти, които ще се явят наследници на този инструмент СМЕГ. Както винаги, специалният доклад съдържа отговори по отношение на различните резултати, отговор на въпросите, които комисията задава. След като комисията разгледа предложението на комисията за регламент относно бъдещата програма за конкурентно способност на предприятията и малките и средните предприятия Косме, както и законодателния пакет относно следващата рамкова програма Хоризонт 2020 година. Струва ми се, че комисията сериозно приема препоръките на Сметната палата по отношение на специален доклад за СМЕК, по отношение на логиката на интервенцията, индикаторите за постигане на целите, Европейската добавена стойност, това според нас е добре. Господин председател, госпожо докладчик, уважаеми членове на парламента, в заключение трябва да кажа, че одита относно ефикасността на инструмента СМЕК е бил уместен и полезен. И Сметната палата искрено се надява, че той ще помогне за работата на Европейския парламент по време на неговите разисквания относно бъдещи програми за МСП. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Балко, за вашия доклад. А сега давам думата на докладчика на Европейския парламент. Ингеборг Гресле. Благодаря, господин председател. Благодаря на Сметната палата. Това е изключително важен доклад за някои от най-важните програми за финансово, за финансово гарантиране за малки и средни предприятия, като въздействието се оценява на 1 до 10. Ние виждаме, че сумите се увеличават в сравнение с 2009 година. Затова бих задала въпрос на комисията на какво се дължи това изменение в цифрите. Смятам, че докладът на Сметната палата е изключително интересен, тъй като по, от една страна по този начин Европейският съюз става видим, защото инак с финансирането само не можем да станем така разпознаваеми и видими. Освен това, какво се прави, за да се постигне по-голяма прозрачност? И на трето място, каква е европейската принадена стойност? Сметната палата заявява, че на практика не може да се докаже постигането на добавена стойност. Това вече звучи драматично, защото ние е, отпускаме средства, за да финансираме е, постигането на добавена стойност на европейско равнище. Е, става дума за, за наечийски предприятия, за търговски предприятия, които получават финансиране, за да се модернизират, за да стават по-инновативни но е, ние в никакъв случай не желаем да заместваме национални програми или да кофинансираме заедно с е, национални програми. Така че това е един изключително важен момент. Европейското финансиране би трябвало да води до постигането на така наречената добавена стойност. Е, те трябва да са толкова иновативни, че е, действително да е, оправдаят средствата, които са получили. От... Изключително важно е това, ако желаем да финансираме иновативна дейност и иновативни проекти, то е, това естествено трябва да води до доказването на съответната на съответните резултати. Колегата Рюбих също се е занимавал а, с този проблем през 2010 година. На практика ние трябваше да изтеглим средства от а, една от програмите, почти 60 милиона евро, тъй като имаше същия проблем. И през 2011 година се отпуснаха по-малко средства за кредитиране през 2011 е, година нещата се уравновесиха. Да, при всички положения, когато се планират средствата за бюджета, имаме предвид и това какво се постига. Естествено. И сега административните разходи във връзка с управлението на тези финансови инструменти са особено важни. Тъй като съм докладчик по темата, за мен е особено важно да мога безпроблемно да установя какви са административните разходи. А тук не получаваме данни за административните разходи. Опитах се в доклада си да включа както критичните бележки на Сметната палата, така и е, всичко това, което е важно от гледна точка на парламентарната комисия за бюджетен контрол. Много важно е във всеки случай да знаем, че се изпълняват поставените цели с тези финансови инструменти и програми. Благодаря на докладчика госпожа Гресле. А сега е, поздравявам господин Томас, който е, е представител на е, и то финансов директор на Thank you very much, Mr. Chairman, uh, Mr. Member of the Court, Mrs. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на Сметната палата, благодаря на госпожа Грецка. Много се радваме да обсъдим този доклад, защото работиме много в тясно сътрудничество с палатата по отношение на механизма за гарантиране на МСП. Трябва да кажа, че ние приехме повечето от препоръките и повечето от тези препоръки са взети под внимание в подготовката а, на новата рамкова програма и на хоризонта 2020. Тоест, а, това беше едно полезно и навременно а, упражнение за обмяна на мнения. Радваме се също така, че докладът, очевид, докладчикът очевидно а, смята, че програмите са много успешни. Бих искал да отговоря първо на, на два съвсем конкретни въпроса. Ставаше дума за лостови ефект, така наречен леверидж. В края на септември 211 сме постигнали вече отношение 15,8 в сравнение с съотношението от 10, което бе споменато за 2010 година. Значи 15,8 евро за, всеки, за всяко вложено евро. И се надяваме а, тази пропорция да нарасне в бъдеще. Така че вече сме постигнали 15,8, както казах. И това не е окончателно Смятаме, че ще а, а, расте тази цифра. Имаше конкретен въпрос по отношение на хонорарите а, на Европейският инвестиционен фонд за механизма за гарантиране на отношение на малките и средни предприятия. Тези хонорари се базират върху изпълнението и а, те не могат да надминават 6%. 6% е тавана. Управлението на програмата а, обхваща 19 годишен период. Защото след а, отпускането на средствата трябва да се види какви са резултатите, след това да се изплащат суми и така нататък. И максималните хонорари са от размера на 0,32%. Това е по отношение на въпросите за левриджа и хонорарите. Искам също така а, да отговоря на въпроса за загубите, може би ще е полезно да се каже, че до 30 септември 2011 имаме 23 милиона искания за гаранции, свързани с загуби на малките и средни предприятия. Това са 608% а, а, от а, предвидените бюджетни кредити системата ще продължи да работи още 10 години, като се има предвид трудната економическа конъюнктура през 2010 и 2011, може би ще има искания за допълнителни суми. така че средствата отдалени, предвидени като предвидени бюджетни кредити, ще бъдат съвсем достатъчни. Това са моите отговори на конкретните въпроси, които бяха поставени за въпроси за допълнителна информация. По отношение на а, забележките и препоръките на докладчика и палатата, мисля, че бяха повдигнати два важни въпроса. Оправданието на логиката на намесата и да се демонстрира, че има добавлена стойност, която осигурява Европейският съюз. Взели сме вече предвид в, в проектирането на новите програми тези изисквания. По времето, когато бяха съставени програмите през 2007 година, техните цели, целите на програмите бяха разделени и целта е за добавена стойност от страна на Европейския съюз тогава беше едно различно изискване, беше свързано с някои с географското покритие. Струва ви се, че сега имаме по-цялостно определение за добавената стоеност, която осигурява Европейския съюз, отколкото когато съставахме програмите. И затова ние приемаме в бъдещите програми да дефинираме по-точно тези параметри, като имаме предвид забележките по този въпрос. Направили сме го вече. Подготвям предложенията за 2020 година. Те имат предвид оценката на въздействието, направена до сега. А, може би моя колега от Генерална дирекция предприятия ще иска да добави нещо. Още нещо, което палатата спомена за подбирането на финансови посредници – трябва и за системата за отчитане на резултатите. Трябва да кажа, че до сега независимите оценки не оспорват уместността на подбора на финансови посредници от наша страна. Сега, като имаме 31 финансови посредници, повечето от тях пускат нови продукти и не мислят, че ще има някакво различие в резултатите за напред. Така че с развитието на програмата ще вземе предвид и тези препоръки. И накрая въпроса за финансирането на иновациите. Направили сме предложения за две програми за 2020. Те се, имат различни, така, подхождат към иновациите от различен ъгъл. И смятам, че чрез тези два инструмента ще можем по-добре в бъдеще да сме наясно кои инструменти са, извънле, са изклюзивно полезни за иновациите и кои а, имат и други цели. Остановяваме, че само някои малки и средни предприятия имат полза от тази програма. Не всички такива МСП-та имат, а, така да се каже, компонентата иновации в своята работа. Ще спра до тук и ще бъда готов да отговоря на, на уточняващи въпроси или други въпроси, ако има такива. Благодаря, Томас. Ще дадем думата на госпожа Гресла като докладчик, след това и други колеги пожелаха думата. Колко са заявките, които са отхвърлени, какви са какъв е общия брой на заявки за финансиране. И освен това, 23 милиона загуби бяха споменати. В каква връзка са осъществени тези загуби? Колежката Иванова. Благодаря. Приветствам специалния доклад на палатата относно инструмента за малките и средните предприятия. Доволна съм най-вече, защото тези доклади са много ценни за нашата работа в комисията и за моята работа по отношение на доклада за 2010 година за инвестиционната банка. Всъщност това беше един от малкото доклади, които открих и които могат да ми помогнат в подготвянето на проекто документа. Всъщност използвам редица резултати и заключения на палатата, например, неясните показатели, липсата на конкретно очертани цели за показателите. Аз искам да попитам, предвиждате ли някакви последващи действия относно препоръките, които правите? Въпросът ми е към палатата. Освен това, Предвиждате ли друг специален доклад относно инструмента за финансово инженерство? Може ли да ни кажете на какъв етап от изготвянето е този доклад и кога очакваме то да се появи? Благодаря, госпожо Иванова. Госпожа Ческова е наред. Děkuji slovo, pane předsedo. Благодаря. Този доклад за мен е много интересен. Преди да започна своята работа в тази комисия, аз натрупах сериозен опит в работата с МСП в Чехия. Искам да ви благодаря за това, че ни давате сега подобна информация относно действието на този механизъм. Искам да благодаря на комисията за това, че даде подробна информация за инструмента. Два елемента тук са от особен интерес. Те са свързани с заключенията на Сметната палата. Първия. Казва се, че тази програма би трябвало да обърне малко по-голямо внимание на финансовите инвестиции и рефинансирането на задължения. Искам да разбера малко повече за тази конкретна възможност. Втория ми коментар – Как се измерва въздействието на този инструмент? В доклада на Сметната палата се казва, че има един критерий брой на създадени работни места. Това трябва да е и една от целите. Тук ясно се казва, че до сега не е правена категорична оценка на въздействието. Казва се, че се отчита само в съотношението общи работни места спрямо новосъздадени работни места. Това са интересните теми за мен. Тук искам да разбера има ли нещо ново тук. Благодаря, госпожо Ческова. Последен сега е колегата Рюбик. Благодаря. Смятам, че това финансиране на малки и средни предприятия е изключително важно в условията на финансова криза. Именно чрез тези инструменти ние показваме колко е важен Европейският съюз, който е, има възможност да работи с самостоятелни инструменти. Тъй като кофинансирането, както и е, моята колежка госпожа Гресле спомена, е, преследват други цели. И освен това стои, е, стои в конкуренция с националните банки, така да се каже. Е, една банка в държавата член винаги мисли за това как би могла да финансира по най-благоприятен начин нещата. Така, финансовият посредник в крайна сметка има възможност да потърси кредита, който според него е най-подходящ. И точно в този случай е, ние като че ли е, влизаме в конкуренция с е, национални банки, с други банки предлагаме е, нещо атрактивно, е, нещо привлекателно за малките и средните предприятия, тъй като това е, е в крайна сметка целта да им помогнем и също времено помагаме и на финансовите посредници на банките. Сега ще помоля за отговор господин Тамас от комисията. Благодаря. Първо, в отговор на въпроса на госпожа Гресле. 3 милиона, които споменах, това са средства, които са дадени от банката на Европейския инвестиционен фонд и след това от фонда към комисията. Можем да ви дадем естествено и конкретна писмена информация по отношение на отхвърлените молби. Ние се намесваме основа на предложения, направени от Европейския инвестиционен фонд. До сега сме отхвърлили една молба, тъй като Сметната палата дава доста пълни критерии за подбор на посредниците. Не мога да кажа обаче на първо ниво пред Европейския инвестиционен фонд колко му би са отхвърлени, тъй като от фонда също има процедури за подбор. На второ ниво в комисията ние сме отхвърлили една молба На второ място няколко въпроса бяха зададени във връзка с последващите действия. Първия беше на госпожа Иванова. Всъщност ще оставя този отговор на Сметната палата. Ние, както вече демонстрирахме чрез Козме и Хоризонт 2020, планираме сериозни действия. По отношение на конкуренцията с регионалните банки, и тук отново има връзка с допълнителната полза от страна на Европейския съюз, както и във връзка с казаното от госпожа Ческова относно рефинансирането на задълженията. Тук има един деликатен баланс. Когато става въпрос за целите на финансирането, анализа на програмата показва, че в някои случаи имаме финансиране на чисти иновации, в други случаи сме имали рефинансиране и финансиране на работния капитал. Тук се получиха критики от някои хора. По отношение на свободното финансиране или финансирането на работния капитал, тези инструменти, които бяха въведени за ограничен период по време на кризата, тук трябва да се поговори малко повече. За някои хора това беше едно постижение, едно предимство, тъй като става въпрос за сериозна економическа криза – Колегата каза, че това дава потенциално. От друга страна, обаче, се демонстрира, че има липса на добавена стойност страна на Европейския съюз, така че има конфликт тук. По отношение на конкуренцията от страна на регионалните банки, трябва да кажа, че в момента тази система, този инструмент за гарантиране на МСП е твърде малък, за да се конкурира с националните системи. И има определено европейска стойност тук. А по отношение на бъдещето, новия финансов период тук трябва естествено да се отчита цялата многогодишна финансова рамка, но така или иначе, когато погледнем бъдещето и Козме и Хоризонт 2020, всички инструменти свързани с структурните фондове, ще видим, че има различни инструменти, които се предлагат на национално ниво и на европейско ниво. Нашите колеги от регионалната политика в своите предложения, например, включват един нов подход за гарантиране на допълняемостта и целта тук е да се избегне конкуренцията между регионалните инструменти и европейските инструменти. Така че комисията се опитва да гарантира тази допълняемост между инструментите. Това е основната цел тук а именно да има допълняемост между различните източници на финансиране. И тъй като аз присъствах по време на предишния дебат, трябва да кажа, че тази допълняемост се постига чрез упростяване. Трябва да погледнем нещата и през призмата на МСП. За тях не е толкова важно нивото регионално, местно, европейско. За тях са важни крайните резултати и съответно ние трябва да гарантираме тази допълнямост по отношение на крайните бенефициенти. Благодаря ви. Бихте ли могли да допълните отговора си с е, е, коментар към една от точките засегнати е, от докладчика във връзка с добавената стойност на програмите. Комисията споделя ли това мнение, което бе критично? Е, и възнамерява ли да предприеме нещо, така че да се постигне именно тази толкова желана добавена стойност на европейско равнище за малките и средните предприятия? Herr Thomas. Äh... Господин Томас, докладчикът при първите разисквания спомена именно този момент при първото си изказване. Липсата на добавена стоеност, която се посочва в доклада на Сметната палата. Не само, не толкова за въпроса за ДДС. Не мисля, че това е въпросът, който трябва да навлизам в подробности. Става дума за самия дизайн, самия, самия процес на проектиране на инструментите, който има отношение към това как те ще работят в бъдеще. А по отношение на ДДС аз няма да навлизам в територията на други служби. Нямах микрофон председателя, така че не може да преведем това, което казва. А нещо за добавената стойност, може би в писмен отговор може да изясните вашата позиция. Да, по отношение на добавената стоеност от страна на Европейския съюз, ние сме приели съответните инструменти, взели сме предвид препоръките на палатата за показателите за въздействие. Но мисля, че ставаше дума преди това а, за ДДС е, и този въпрос ще отнесе към съответните служби. И сега, преди да минем към последнията точка, ще дам думата на господин Балко, а след това пак на госпожа Гресли. Благодаря. А, искам да отговоря на госпожа Сеско и на госпожа Иванова. Госпожа Иванова попита за последващият надзор. Одитът на финансовите инженерни инструменти за малките и средни предприятия, които ще бъдат публикувани в специален доклад през 2012 и то в най-скоро време. чувам, че този доклад вече е окончателно одобрен. И там се засяга въпроса за ефективността на тези финансови инструменти и по-специално качеството за оценката на финансирането на малките и средни предприятия, също така тяхното прилагане и за резултатите, които се постигат. Това а, показва интереса, който нашата институция проявява към тези въпроси. И след година-две ще направим последваща оценка на резултатите. А сега ще отговоря на вашия въпрос а, на словенски.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 28 точка в нашия доклад всъщност е посветена на тази тема. Там посочваме връзката с създадените работни места. И в точка четвърта всъщност ще намерите и повече данни за броя на работните места. Очевидно имаше технически проблеми. Ако не е имало превод, ако не е имало превод, е, бих могъл да повторя. Първата част от вашето изказване не, бе, не достигна до нас в превод. Може би ще можете да повторите. Да, ще го обясна. I explain, I explain. Еми ще го обясна на английски тогава. Госпожа Чешкова попита за броя на персонала. И това е засегнато в 68 и абзац на нашия доклад и в този 68 и абзац споменаваме, че броят на работните места е много трудно да се оцени. И за това правиме и подобна препоръка. You, Благодаря, господин Вайко. И в заключение ще дам думата на докладчика господин Греф. Ще попитам още веднъж комисията за административните разходи. 6% ли са? Според мен 6% са твърде много. административните разходи на огромните е, мрежи е, са около 4%. Така че 6% са твърде много. Е, би трябвало да се направи сравнение с други програми. Оказва се, че така, става дума за много добри сделки. Да. Е, инак. Е, благодаря за обясненията и много се надявам, че ще получим допълнителни разяснения и данни. Благодаря на госпожа Гресле. Господин Томас, можете ли сега да ни кажете нещо по отношение на административните разходи или в писмена форма ще ни дадете отговор? Може да го отговорим и писмено, обаче става дума за 6% за целите 19 години за което а, трае, което е 0,23% годишно, а, което е най-низкото разходи за административни разходи за управление. 0,32 годишно, 0,32% годишно, 6% за целият срок на програмата до последната гаранция, която трябва да бъде изплатена. Това е 19 годишен срок. Благодаря. Благодаря. Госпожа Кресле, добре, но а, вие предоставяте средствата и след това програмата продължава а, 7, 8, 9 години. А, какво става с тези средства за административни разходи на два пъти или ги преобръщат, така да се каже, и получават да, ще ви помоля, господин Томас, ако можете да ни изпратите данни. Е, и много се надявам, че наистина става дума за много по-низки е, административни разходи от тези, които към момента смятаме, че са на лице, но ни е необходима точна информация. А сега преминаваме към точка 7 Надежда Сандалова е представителят на Сметната палата, докладчикът е Барт Стас, но първо давам думата на госпожа Сандалова. Благодаря, господин председател. Най-напред да ви поздравя и вас, и с госпожа Иванова, с вашият избор. Господин председател, почитаеми дами и господа депутати, позволете ми да ви представя специалният доклад а, за ефективни, това дали са ефективни процедурите на Комисията за управление на контрола върху държавните помощи. Държавната помощ е дефинирана в член 107 на договора за функционирането на Европейския съюз. Там се казва, че това е всякаква помощ, която дава страните членки чрез държавни средства, под каквато и да е форма, помощ, която деформира или заплашва да деформира конкуренцията, като облагодетелства определени предприятия или производството на определени стоки и по този начин засяга търговията между страните. Така че субсидиите, които се дават на индивиди или общите мерки, не винаги са държавна помощ. Държавната помощ може да се дава по различни начини. Най-често това са еднократни помощи или данъчни облокчения, също така меки заеми, гаранции, преференциално данъчно третиране или участие на държавата на, чрез акционерно участие. Държавната помощ се гарантира от национални, федерални, регионални и местни правителства. Европейската правител комисия има носи отговорността за осъществяване на контрол върху държавната помощ. Това и по-специално това прави Генерална дирекция конкуренция. Тя отговаря за държавните помощи в всички области, освен селското стопанство и риболова. Ние се опитваме да гарантираме, че държавната помощ отговаря на изискването на вътрешния пазар и намесата на правителствата не влияе отрицателно върху конкуренцията. Страните членки а, трябва да уведомяват комисията за всички планирани мерки за държавна помощ и да получат одобрение преди да ги предприемат. Комисията е единственият отговор, който може да а, обявява това, че мерките на държав, за държавна помощ отговарят на, а, отговарят на договорите. Ако а, мерките за държавна помощ а, според комисията отговарят на изискванията за вътрешния пазар, тогава те са одобрени. Ако комисията се съмнява а, в съвместимостта на тези мерки с изискването на вътрешния пазар, те започват а, процедура а, за разследване. основа на анализа се взима окончателното решение. Всички участници във вътрешния пазар или други заинтересовани страни имат право да обжалват решенията на комисията, ако смятат, че те са засегнати отрицателно от държавна помощ, която някоя страна отпуска. Оплакванията се анализират, е, разследват от комисията. Комисията също така поема инициативата за, за собствени разследвания по отношение на съвместимостта на държавната помощ в, с, с законите, възоснова на разполагаемата информация. Нека очертая какъв е процеса за одит. Въпросът е дали комисията ефективно управлява а, държавният контрол. Тук се опитваме да отговорим на три въпроса. Първо, системите за нотифициране, а, работа с а, жалбите оплакванията и е, разследванията на комисията обхваща всички случаи на държавна помощ. Второ, дали комисията има е, адекватна управленска структура и процедури, е, за да разглежда ефективно всички случаи на държавна помощ в съответните срокове. Трето, дали комисията следи въздействието на държавната помощ, е, на контрола върху държавната помощ. През 2008-2010 година а, ние аудитирахме а, и оценихме организацията, без да оценяваме правилността на решенията на комисията. Обхванахме контрол върху държавната помощ, а, за която отговаря Генерална дирекция конкуренция. Това са 96% от всички държавни помощи през 2009 година. Тук се изключват железниците. Поради, и това, поради, това, това е поради увеличението обем на помощта, която се отпуска на финансовият сектор. Имашме 15 предварителни нотификации, 30 е, оплаквания, 40 случаи на наблюдение и 10 случаи на възстановяване на неправомерно изплатени суми. Проведохме интервюта с, с, с отговорните, разгледахме документи в 10 различни звена на генералната дирекция. Посетихме 8 страни членки, събрахме допълнителна информация за това как те виждат процедурите и насоките, които използва комисията. По тяхне мнения, използвахме само случаи, в които, които така бяха подкрепени от голям, много голям брой от заинтересованите страни. Какви са резултатите? Първо, комисията няма достатъчно гарантии, че тя обхваща всички случаи на държавна помощ. Комисията предприе стъпки за да подобри сътрудничеството си страните членки по отношение на техните задължения за нотифициране на държавната помощ. Обаче тези стъпки не са достатъчни. Комисията разчита главно на оплаквания от трети страни, за да установи случаи на държавна помощ, за които не е известена. Тя трябва да използва по-често собствената си инициатива за изследване. Комисията не може системно да разглежда надежността на процедурите в страните членки и възможността и за мониторинг са ограничен, е ограничена. Тоест, има опасност някои видове държавна помощ да не бъдат установени. Друг по ключово заключение, че процедурите, свързани с държавната помощ, са много бавни. Няма прозрачност в разглеждането на оплакванията. Много от процедурните елементи и фази са добре организирани, обаче финализирането на процедурата за много мерки на държавна помощ все още изискват много време. Много са бавни натрупват се оплаквания и заинтересованите страни не получават достатъчна информация за това как върви работата по техните оплаквания. Необходима е по-голяма прозрачност. Третото важно заключение е, че комисията не, отсеква, не оценява въздействието на експост контрола, е, екс, въздействието на експост, не оценява експост въздействието на своя контрол върху държавната помощ. А тук има няколко слабости. Липса на пълнота, недостатъчна надежност и сравнимост, както и недостатъчен корпус от данни, с които се работи. Въпреки няк... освен няколко изследвания, разследвания ад-хок, комисията все още не е оценила въздействието експост на контрола върху държавната помощ. Искам да споделя с вас някои а, интересни заключения, включени в нашия доклад, възоснова на факта, че обхватът на одита през 2009 и 2010 година, фактически това са години, които, които преживяваме економическа криза. От економическия план за възстановяване, економическо възстановяване, през прията 19 януаря 2009 година, комисията одобри временни рамки за държавните мерки за подпомагане на финансирането на реалната економика. Според палатата, използването на този инструмент е много ограничено. Тези временни мерки действаха до 31 декември миналата година. В отговор на нуждата от допълнителни национални мерки за подкрепа на финансовия сектор, комисията прие режим за държавната помощ, който е специален, със специални насоки и се отнася специално за помощта, която се оказва в финансовите институции по време на кризата. Това показва гъвкавостта на управлението и тя ни даде възможност да заключим, че по отношение на държавната помощ комисията действаше гъвкаво. Палатата формулира редица конкретни препоръки за подобряване на ефективността на контрола върху държавната помощ, като например по-голяма активност за информиране на страните членки за относно правилата, по-добър мониторинг, организиране на разследвания по собствена инициатива за незаконни и системни държавни помощи, а също така ускоряване на процеса до взимане на решения. Комисията също така смята да а, види какви полки могат да се извлекат а, от нейното действие по време на финансовата криза и подобряване на работните методи и процедури. Накрая искам да изразя моята благодарност за професионалното сътрудничество на колегите от комисията и на колегите от държавите членки, които а, ни подадаха допълнителна информация, която помогна на нашата работа. Благодаря. Благодаря, госпожа Сандалова. Сега докладчикът. Благодаря, господин председател. Искам да се обърна към госпожа Сандолова и целия екип и да кажа, че много благодаря, тъй като това е екипна работа. Препоръките на Сметната палата са много ценни. Аз изготвих 10 заключения, 10 препоръки. Миналата седмица надълго и на широко кратко говорих с госпожа Сандолова и с ръководителя на екипа в Страсбург. Стана ясно от този разговор, че има една малка грешка, която се е появила в моята първа препоръка. Казвам, че ние приветстваме специалния доклад на Сметната палата и като цяло подкрепяме препоръките на палатата. Казвам обаче, че има одити само в 8 държави членки. Това очевидно е погрешно твърдение. Моята идея всъщност беше всъщност да подчертая, че Сметната палата е работила ефективно и цялостно. Ще променим текста, така или иначе. Във втората си предпоръка казвам, че има добра реакция относно финансовата и економическата криза правя конкретни предложения. В третата препоръка съм малко по-критичен към комисията. Тук подкрепям сметната палата. Казвам, че комисията трябва да приеме една малко по-активна позиция. Освен това казвам, че трябва да има повече информация, която да се дава на държавите членки, да има повече подкрепа за разпространение на най-добрите практики. Освен това, държавите членки не са особено бързи, когато оповестяват държавната помощ. Казвам, че би трябвало да има налагане на по-голяма дисциплина. Комисията трябва да направи това. Ако има нужда от помощ, нека да я получи от страна на парламента. Има нужда от човешки ресурси. Тук разбираме от доклада на Сметната плата, че много може да се направи тук. Четвъртата ми препоръка е работата да се извършва по-бързо и по-прозрачно. Сметната палата много ясно говори по този въпрос. Процедурите отнемат твърде дълго. И трябва да се ограничат периодите за разследване. Имам един въпрос към комисията. Възможно ли е да получим информация, конкретно разбита по държави членки, за това колко време отнема на всяка държава членка да обработи въобще всичко това? Бихте ли ни дали информация? Петата ми препоръка отново е нещо, по което говори госпожа Сандолова. Тя поздрави комисията за това, че е работил ефикасно в контекста на економическата криза. Има ли обаче полуки, които можем да извлечем? Струва ми се, че да, много неща бяха заложени на карта научихме си уроците по отношение на банките и по отношение на обикновените хора, но има ли други полуки, които можем да извлечем? Това е въпрос към комисията. Въобще, е, във връзка с всички мерки е, по отношение на смъкчаване на въздействието на кризата, може ли да се извлекат някакви полуки? Е, и някакви нови методи на работа, ако може да ни ги очертаете. На шесто място говоря за необходимостта от по-голяма правна сигурност за всички. Говоря за това, че неоснователните жалби трябва да се обработват по-бързо, трябва да има опростяване на процедурата по отношение на разглеждането на жалбите, Говоря за усилията там, които трябва да се отделят на седмо място, необходимостта от човешки ресурси. Говоря и за система за отчитане на времето. Тук може да се постигне много. Освен това, искам да попитам дали системата за отчет на работата на менеджмента може да задейства преди края на тази година. Следващата препоръка, номер 8, свързан с наблюдението на отчетността. Номер 9, мисля, че тук има известна грешка. Говори се за това приложение САНИ. В текста обаче, поне на някои езици се говори за САРИ, електронното предложение Сари. Това е грешка. Искам да попитам какво става всъщност с тази система. Ако не може да ни отговорите сега, може да кажете какво става в писмена форма. Тук трябва да се вземе предвид и доклада на господин Фелнер относно освобождаването на отговорност. Десетата ми препоръка е, че трябва да има по-широки оценки на въздействието, последващи оценки на въздействието относно контрола върху държавната помощ и въздействието на държавната помощ върху е, реалната економика. Има ли комисията позиция тук? Това са моите 10 е, препоръки и предложения. Надявам се, че ще продължим е, ползотворното сътрудничество с палатата и с комисията. Надявам се, че ще постигнем напредък. Благодаря на докладчика по тази тема. Както често се случва при тези доклади, става дума за комбинация от е, критични бележки и от е, похвали. Приветствам представителя на Генерална дирекция конкуренция от страна на комисията, господин Копян. Ще можете ли е, веднага да отговорите на зададените въпроси или смятате допълнително да ни предоставите писмен отговор? Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Сандола. Благодаря на господин Стас за двата доклада и за уместните въпроси. И аз искам да приветствам тази инициатива. Искам да дам кратък отговор на всички издадени въпроси от страна на докладчика. Първо, ние като цяло смятаме, че доклада на палатата е добър, много от препоръките са уместни. Въпреки това, нека от самото начало да кажа, че контрола върху държавната помощ и според договорите подлежи на правомощия дадени на държавите членки. Комисията трябва да действа като пазител на договорите, за това част от областите, в които искате да има напредък, е, е, в тези области комисията има ограничени правомощия, по-скоро меки правомощия има комисията. По отношение на ресурсите и периода на този одит. Естествено, че става въпрос за економическа криза и всъщност част от елементите тук просто отразяват економическата конъюнктура. Съвсем накратко по отношение на препоръките. На първо място, нека да кажа, че по много от тези въпроси в доклада вече действаме. Нека да дам няколко примера във връзка с казаното от господин Стас. На първо място по отношение на наблюдението, това е уместен коментар. Тази година отвоихме обема на помощта, която наблюдаваме. Сега ще наблюдаваме една трета, около една трета от цялата помощ, която се дава в Европейския съюз. Оттроили сме броя на отделните случаи. Естествено, че има какво да се направи, но Естествено и системата за последващ контрол трябва да е стабилна. На второ място имаше конкретен въпрос относно разпределянето на средствата и системите за измерване на времето. Попитахте дали до края на годината тази система може да заработи. Аз съм уверен, че тази система, която се нарича Петра, ще заработи съвсем скоро. Тя се въвежда в цялата генерална дирекция. Ще можем да установяваме разходите за всеки случай. Ние сме създали вече система, която дава възможност да се разпределят всички средства в рамките на генералната дирекция, така се стигна до по-голяма ефективност. На трето място, по отношение на жалбите, по които няма отговори, ние сме постигнали сериозен напредък, намалили сме броя на тези стари жалби по отношение на връзките ни с държавите членки. Говорите за разпространение на най-добри практики, за асистиране, подпомагане на държавите членки, особено тези, които нямат стабилни системи. Трябва да ви кажа, че сме създали точки за контакт с всяка една държава членка и имаме служби за връзка, имаме програма много добре развита за националните служители на Сметната палата и е, различни е, съдебни органи. Ние нямаме много средства на разположение, като каза господин Стасин, и се опитваме да ги използваме максимално добре. Вече казах, че действаме според съществуващата нормативна рамка и не можем да се отклоняваме. Освен договора, който задава цялостната нормативна рамка, комисията се ограничава и от различни други разпоредби, регламенти. Един от тях е свързан с жалбите и различните процедури, свързани с тях. Някои от въпросите в този доклад могат да се разгледат само в контекста на регламента за процедурите. В тази връзка трябва да се подчертае, че този регламент за процедурите изисква от нас да разглеждаме малък брой случаи, тъй като в мнозинството си повечето случаи на държавна помощ имат много малко въздействие върху вътрешния пазар. Освен това, настоящите правила не ни дават възможност да спрем наблюдението върху някои области, в които се дава помощ. Това може да се промени чрез промяна на регламента от страна на съвета. Много въпроси, които повдигате, ще изискват промяна в основните правила, в основната нормативна рамка – Господин Алмуния разгледа части от доклада на господин Стас. Знаете, че той още през декември започна една инициатива за модернизация на системите за контрол на държавната помощ. Всички регулаторни въпроси ще влязат в този доклад, тази нова инициатива на господин Алмуния. Ще има конференция в Брюксел по тази тема. Това е от моя страна и ако ми позволите, два въпроса, две теми, е, по които имаме ограничени правомощия. На първо място да се направи пълноправна, пълноценна оценка на въздействието на държавната помощ. Аз съм економист и трябва да ви кажа, че за съжаление няма как да направим такава точна оценка на въздействието на държавната помощ върху економиката. Комисията се опитва да погледне въздействието на държавната помощ и контрола върху държавната помощ в конкретни области. В контекста на инициативата за модернизация на държавната помощ на комисара Алмуния ние ще предприемем конкретни действия. Така че обърнете внимание тук. Втората оговорка, която правя, е свързана с искането за подробна статистика относно продължителността. Средно имаме нужда от 5 месеца, за да приемем решение възоснова на предварително разследване. Ако започнем официална процедура, това средно добавя още 21 месеца. Това е дълъг период е, и според нас. Отново обаче трябва да насоча вашето внимание към регламента за процедурите. Комисията няма правомощия да търси информация, която е свързана с държавите членки. Ние съответно разчитаме само на това, което ни дават държавите членки. Ние също ценим високо скоростта и кратките срокове, но трябва да спазваме регламента. Така че подробна статистика от а, страна на държавите членки а, в а, контекста на мерките свързани с кризата, а, много трудно може да се получи такава информация, такава подробна статистика. По-добре е да гледаме агрегираните данни. Много ще е трудно да се даде солидна информация. Тук, но ще положим всички усилия. Благодаря. Благодаря ви, господин Акопан. Има ли от от страна на докладчика или на други членове на комисията въпроси? Не. Благодаря ви много сърдечно за тези отговори. Надявам се, че ще напреднем съществено по тази точка. Тя е от е, огромно економическо значение в условията на кризата. Много важно е именно в една подобна ситуация, в която се намираме в момента, да вървим напред, да предприемаме важните економически стъпки. Надявам се, че е, ще работим добре и за напред. Благодаря много и на госпожа Сандолова за прекрасния доклад. Позволете ми да е, бяха е, за закрито от днешното заседание. Утре ще продължим в 9 часа.